Right. Um, good afternoon. Е, добре дошли на всички. Се започваме. Мисля, че вече като че ли виждам тук достатъчно е, присъстващи по първата точка, която е важна точка. Най-напред едно малко съобщение. Искам да се извиня за това, че нямате пред себе си документи. Това е защото печатните устройства са още в Люксембург, натоварени на камион, на път за насам и както нашата комисия, така и други комисии остават без документи, защото апаратурата още не е дошла в, в Брюксел. Надявам се, че ще можем въпреки това да им проведем едно плодотворно заседание. Първо искам да ви помоля да приемем дневния ред, като вземете предвид последните промени в него. Знаете, че трябваше да обсъждаме докладът на Ланген за деривативите днес, но всъщност ще го направим на 8 март в Страсбург. Тъй като не виждам възражение, смятам, че дневният ред е прият. Второ, трябва да приемем протокола от 9 и 10 ноември миналата година и от 23 ноември и от 17 декември миналата година. Виждате, натрупали се доста недодобрени протоколи. Има ли някакви забележки по тези документи? Не. Те също са одобрени. И сега в точка съобщения на председателя, както вече ви казах, ще проведем извънредно, извънредно заседание в понеделник в Страсбург на 8 март. В 7 часа вечерта. И на това заседание ще обсъдим докладът Ланген за деривативите, за бъдещите действия, които трябва да се предприемат. Моля, отбележете си тази дата и часът. И сега стигаме до пета точка от дневния ред, а това е обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за издаване на фактури. Дейвид Каза е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Нямаме много а, а, изменения към този доклад, а тези изменения, които са направени, са доста ясни и не са противоречиви. Не са спорни. Има 10 предложения за изменения, включително и моите изменения. Аз направих изменение, за да могат малките и средни предприятия да водат кашово счетоводство. Подобен подход позволява да се отчита ДДС въз основа на разписките за получени средства. Това ще направи задължителна тази опция за страните членки. Това ще им даде възможност на малките и средни предприятия да решават кой метод на счетоводство да използват. Две изменения са внесени във връзка с времето, за, за което трябва да се пазят фактурите. Предлага се 6 годишния срок да се намали за 3 или 5 години. Не вярвам, че е, срокът за пазане на фактурите е някаква особена тежест за предприятията, тъй като те могат да се пазят в електронен вид. А, а, докладът подготвен а, през 2008 година показва, че преди до сега фактурите са пазени между 5 и 7 години. Комисията се опитва да хармонизира правилата. И като вземем средното от 6 години, според мен това е един разумен компромис. Мисля, че ще бъде от полза за предприятията да имат възможност да съхраняват фактурите в електронен вид. Постигнал съм споразумение с онези, които са внесли предложенията за изменение. Готов съм да обсъдя всякакви по-нататъчни въпроси към текста, за да може да се даде възможност на книжните фактури да бъдат, фактурите на хартиен носител да бъдат прехвърлени на електрон, електронен вид. Смятам, че трябва фактурите на хартиен носител, електронните фактури да се третират еднакво. Като е, възможността от измами поради липсата на електронни подписи в много случаи не може да е, се сметне, че е, е, е тези недостатъци са противовес на качествата. Дори без обмен на електронни данни и без електронен подпис, до сега няма отбелязано увеличение на избамите, използването на нови технически средства, като е, търсенето на данни може да се използва, за да се открият непоследователности в фактурите. Именно това е, налага на личността, е, не налага на личността е, използването на електронен подпис и електронно обмен на данните използването на електронни фактури ще намали възможностите за измами поради използването на новите съвременни технически средства. По принцип сме е, се споразумели по изменението на господин Фокс по програмата Фискалис и бихме искали по-нататък да изясним редакцията на неговото изменение и да постигнем приемлив, взаимно приемлив компромис. Бих искал да благодаря на всички, които ми помогнаха в подготовката на доклада през последните дни, които спомогнаха за постигане на споразумение за относно измененията. Смятам, че в най-скоро време ще стигнем до текст, който е приемлив за всички. Благодаря. Ако докладчиците в сянка искат да се изкажат, нека дигнат ръка. Господин Фокс е първи, който поиска думата. Благодаря, господин председател. Е, нашата група е доволна от доклада, който е ставил докладчика. Ние приветстваме поправките и по същество. Те целят наистина да намалят бюрократичното бреме върху бизнеси, е, върху предприятията, е, предоставят и яснота по отношение на някои предложения на комисията. Подкрепяме докладчика в следното. Изменение 1, 2, 6, 8, 10 и 11 тъй като те помагат наистина да се намали тежестта върху е, предприятията. Подкрепяме 3, 5 и 7, тъй като те дават свобода на предприятията да е, прилагат собствени правила там, където смятат за необходимо и четири внася допълнително яснота в самото законодателство. Но не приемаме изменение девето и е, с удоволствие ще продължим да работим с господин Каса, за да намерим съответния компромис. Е, съгласни сме, че техническо подпомагане, споделяне на информация трябва да се насърчават, за да се подобри съдействието и взима помощта между държавите членки, но не смятаме, че финансова помощ трябва да се предоставя. Смятаме, че това е отговорност на държавата членка, държавите членки. Подкрепяме и предложенията, направени от господин Тейлор и Шмидт, които допълнително съкръщават тежестта върху предприятията. Благодаря. Не виждам друг да иска думата. Господа Сейла, Рамон, може би от името на господин Сует. Аз не съм Оли Шмидт, аз съм от другата група, той не, не можа да дойде, защото е в Копенхаген, е, има проблем с транспорта. Той ми изпрати е, своите коментари. Оли Шмидт благодари на докладчика за добре свършената работа. Доволни сме, че наистина сме съгласни, че трябва да се съкрати административната време за малките и средни предприятия но има две неща, които Оли Смит, е, два въпроса, които той е поставил в, е, при предишните разисквания. Той не е съгласен с изменение номер 3. Това е едно от е, двете изменения, по които той е, има различно мнение. В такъв случай по три Оли Смит смятат, че трябва да остане, да се запази текста на комисията. Защото в противен случай рискуваме някои държави членки да, да наложат по-стриоги правила върху техните фирми и това ще противоречи на целта на неговото предложение и няма да доведе до намаляване е, административните е, тежести за европейските предприятия. Освен това, Оли Шмидт не е съгласен с изменение номер 14, което е предложено от госпожа Гъри. Целта на тази директива е да упрости използването на е, издаване на фактури по електронен път, но смятат, че това изменение противори на това намерение, тъй като е, изисква електрон, обмен на електронни данни или електронен подпис. Тази система се е, е, бива критикувана от е, бизнеса. В Швеция, например, те имат много добър опит с е, фактуриране по електронен път, без да използват е, електронните подписи. крайна сметка измененията на Оли Шмидт имат за цел да съкратят е, времето административното за европейските предприятия, малки и средни по-конкретно, като смятат е, като е, смятат, че трябва електронните фактори да бъдат еднакво, да имат еднаква си валидност. Е, е, освен това, той има за цел да превърне е, хартияните фактури, хартия, фактури в хартияна форма в електронни види, за да могат да бъдат съхранени. съхранени. Някои от измененията имат за цел да засилят неговите, подсилят неговите намерения, но той смята, че трябва да се работи с бизнеса по посока добрите практики и че трябва да бъде дадена свобода на предприятията да решат как да го направят. Благодаря. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi rad. Благодаря. Всичко се стопи. Боя се, че нямаме превод на словенски на това заседание за превод. Извинявам се, ще се справите ли с английски или някакъв друг език? Жалко, жалко, следващия път. Не, е не е заявен е, вашия език. Ис, исках да поздравя господин Каза за добре свършената работа. Мисля, че е много важно съвместните ни усилия да се увенчаят с успех, за да могат малките и средни предприятия да имат по-малко административни осложнения. Е, Както знаете, около 9 милиона малки и средни предприятия има в Европа и е много важно, особено в период на криза, да улесним, да им улесним живота колкото е възможно повече, за да могат е, да предоставят ефективни услуги и да се фокус, концентрират върху услугите, които предлагат, а не да се претоварват с администрация и бюрокрация, която може да бъде свършена от други, например от данъчните власти. Така че като докладчик в Сянка се опитах, пострах се да бъда колкото е възможно по-конструктивен. Моите изменения също са по посока на е, съкрещаване на административната тежест, възможно повече, и ви призовавам да ги подкрепите. Например, по-конкретно, изменение 18, което се отнася до превода на някои фактури на официалните езици. Някои от нас е, са, са убедени, че това може да се окаже е, доста сложно за малките предприятия и ако се налага превод, би трябвало е, той да се е, организира от данъчните власти, а не да се прехвърля на гърба на бизнеса, на предприятията целта на други, намере, на други изменения е горе-долу в същата посока, така че ни очакваме да бъде приета новата директива. Благодаря. Благодаря. Отново се извинявам за това, че не е осигурен превод. Друг желая ли да вземе думата? Господин Дима от комисията. Вие желаете ли да вземете думата? Okay, yes, Mr. Dima. Господин Дима, благодаря. Благодарности за тези изменения, които, както виждаме, са в духа на желаното от комисията. Е, целта на тази директива в най-общ смисъл е тази. Няма да се спирам по всички тях, може би ще е полезно обаче да обясня две или три от... Е, да се спре на два или три въпроса, въпроса които са е, обект на тези изменения. Ще започна с въпроса, който бе поставен е, във връзка с формата, в която трябва да бъдат съхранени фактурите. Комисията предлага заличаване на сегашния член 247 алинея 2 от сегашната директива, което ще даде възможност за предприятията да преминат към електронно фактуриране за съхраняване, дори и при е, хартиен оригинал. Тези изменения са е, направени от комисията и съвненото предложение, колкото до периода на съхраняване е, възоснова на сравнителни проучвания от държавите членки и независими източници, стигнахме до заключението, че период от 6 години отразява средното от това, което в момента държавите членки предписват като е, необходим срок за съхраняване, пък и се препоръчва като оправдан е, за целите на контрола е, от страна на данъчните власти така че съкрещаване на този срок допълнително до 3 години е, не е приемлив за комисията. Цялото предложение, разбира се, се отнася до това да се намери съответния баланс между оправданите интереси за контрол от страна на данъчната администрация и е, е, абсолютно необходимото съкрещаване на административното време. Друго нещо, което, по което смятаме, че трябва да се зачете контрола, се от контрол е, на данъчните власти. Това е изменение 18. Въпросът е свързан с превода. Ние не смятаме, че трябва да се иска редовно превод, но може да възникнат ситуации, когато това е необходимо. И последната ми бележка, ако позволите, е свързана с изменение 19, нещо споменато и от господин Фокс преди мен – е, въпросът за електронната администрация и подобреното сътрудничество на държавите членки в тази област е изключително важно за държавите, за нас и за Европейската комисия и ние е, и много интересно. Въпреки това обаче не смятаме, че е, е, езикът трябва да бъде включен в ДДС директивата, тъй като програмата Фискалис и други решения има, съществуват други инструменти с същата цел. Благодаря господин Каза, искате ли да добавите нещо? Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на родния си език. Бих искал а, да има превод от моя език сега, пък и на бъдещите срещи на комисията. Радвам се, да чуя конструктивните забележки, които бяха изказани. Все още има време да намерим компромис по измененията. Смятам, че главната цел и на комисията, и целта на моите изменения е да намалим бюрократичните тежести за малките и средни предприятия, а също така да оставим свобода на страните членки да взимат сами решения относно повишаване ефективността на системата. Задоволен съм, удовлетворен съм от работата на докладчиците в Сянка и съм сигурен, че следващия път, когато стигнем до гласуване, пред нас ще бъде един доклад, който ще задоволява всички. Благодаря. По график Гласуването е определено за 16 март и в комисия и на 1 април в пленарна зала. Благодаря. Сега минаваме към 6-та точка от дневния ред. Европейската годишният доклад за 2008 година на Европейската инвестиционна банка. Аника Пюри е докладчик. Е, адот бе модошито инди. Благодаря, е, е, госпожо председател. Благодаря на всички, които са внесли изменения. Тук става дума за становище, разбира се. Има много строги рамки за това колко дълго може да бъде едно становище. Радвам се, че 18-те предложени изменения могат да бъдат вградени в текстът на становището. Може би си спомняте, когато за първи път представих докладът, този доклад пред нашата комисия, очертах кои са според мен проблемите във връзка с дейността на Европейската инвестиционна банка през 2008 година, а именно управлението на кризите, изменение в реда на приоритетите, за да може да се преодолее кризата, а също така и въпросът доколко заемите на Европейската инвестиционна банка достигат до реципиентите, за които са предназначени. Когато довършвах доклада, се опитах да продължа да отделям внимание на тези три проблема. Въпреки ограниченията в дължината на становището, разбира се, не можех да отделя внимание на външната дейност на Е и Б, а, но а, това е нещо, което ще обогати текстът, включително измененията към него. Измененията, които отклоняват а, главната посока на а, моя доклад, не мога да приема. Приемам обаче изменението, приложено от господин Хаблун. Възоснова на него намерихме компромис. Стигнахме до компромис. Не мога да приема измененията, в някои от които се съдържат грешки в числата, неточности и разбира се, тях не мога да подкрепят. Изменението, предложено от госпожа Жули във връзка с прозрачността, обсъдихме, опитахме се да стигнем до компромис, но за жалост не успяхме да постигнем такъв. Мисля, че Прозрачността в дейността на ЕИБ, ЕИБ е много важен въпрос, но текстът, така както беше редактиран, беше малко прекалено остър, според мен. Седмо изменение от групата на социалистите, внесено от господин Бергман. Приемам, приемам и 14-то изменение, господин Сарчек. А, а, изменението, предложено от господин Бергман от групата на социалистите. Това е 15-то изменение, на което той особено държи. В него той критикува фактът, че много малко от които A и Б отпуска, стигат до страните в Азия, Карибския, Аф, Африка и Карибския басейн и Тихи и Океанският басейн. Запознах се с въпроса, не видях подобна тенденция. нещата вече се променят и затова аз не подкрепям това изменение, тъй като не смятам, че това е някаква трайна тенденция. Не е нещо, което личи в дейността на Европейската инвестиционна банка за един по-продължителен период от време. Това е нещо, което се е проявило главно през 2008 година. Не трябва да прибързваме с заключенията. Разговарях и с докладчика в Сянка и вярвам, че приятите изменения ще подобрят текста. Um, uh, Иска ли някой от докладчиците в Сянка да говори? Не виждам. А, да. Господин Перман, за съжаление, не може да вземе участие в днешното заседание. Той е възпрепятстван, затова вместо него искам да се изкажа аз. Искам да поздравя докладчицата ние сме съгласни с общия тенор, с общите компромиси, които бяха намерени по отношение на това в кои области трябва да преразгледаме новия мандат на фона на новата правна ситуация с двата въпроса, които тук се засягат, а именно Европейската инвестиционна банка, да действа пропорционално и разумно в съседните региони за разумното разделение на дейностите с Банката за възстановяване и развитие. Ние защитаваме тези тези с нашите предложения за изменения. От една страна, Смятаме, че трябва да подчертаем подкрепата към малките и средните предприятия в Европейския съюз и съседните региони. И от друга страна, не бива да забравяме нашия международен ангажимент. Ние се надяваме да получим подкрепа за нашите изменения. Сега по отношение на другите изменения, особено изменението на колегата от политическата група на заявлените симпатизираме на това изменение за едно по-ясно социално и екологично ориентиране на работата на ЕИБ. Тези аспекти трябва да бъдат обсъдени на последващото заседание на работната група. Трябва да видим а, коя комисия ще бъде водеща по кои въпроси. Това трябва да се разпредели не, е разумно едни и същи комисии да бъдат водещи по едни и същи въпроси. Мисля, че трябва да намерим конструктивно решение на този въпрос. Благодаря. Thank you. Any... Sven. Благодаря. Някой друг? Госпожо докладчик, най-напред благодаря за работата. Естествено, ние не сме много доволни, че нашите изменения не са приети по принцип, въпреки че ние също се опитахме да постигнем компромис при преговорите, при обсъждането на измененията. С някои от нашите изменения мисля, че съответстват на логиката на, едно социал... на една социална пазарна економика. По отношение специално на прозрачността, прозрачността на субсидиите за публични разходи. Тези изменения смятаме, че отговарят на здравия разум и за това не сме доволни от факта, че тези пунктове тук не намериха признание. Според мен няма разделение на дейностите между а, Комисията по развитие и другата и Комисията по економически въпроси, защото едната комисия отговаря за по-меките въпроси, а пък Комисията по а, економически въпроси отговаря за устойчивото развитие на економиката. Затова смятам, че един, едно ново обсъждане на тези аспекти е разумно. Това бихме си пожелали и очаквали от ваша страна. Някой друг иска ли думата? Господин Декранка от Европейската инвестиционна банка е тук. Иска ли да вземе думата? Да, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа и особено за чудесната съвместна работа в обмена на информация и нейното обсъждане. Се вече пред нас са цифрите за 2009 година. Ще бъдат съобщени на медиите в края на седмицата, но може би мога още сега да ви кажа две от тях. В, като реакция на кризата банката успя да увеличи цифрата на отпуснатите заеми до 80 милиарда. 80 милиарда, много повече, отколкото очаквахме. Колкото до а, а, МСП, а, нещата са още по-добри. Сумите отпускани на тези предприятия, малки и средни предприятия, достигна 15 милиарда, което е тройно повече от 2007 година. И новите страни членки, които винаги следят много внимателно отпуснатите заеми, са увеличени шесторно от 2007 насам. Няма да се разпростирам в детайли по отношение на качествените аспекти на тези заеми. Специално внимание отделихме на въпроса на прозрачността на операциите и, и даване на економически изгодна помощ. Основна, е, основен въпрос е да отпускаме е, заеми, които да стигат до крайния бенефициент, но разбира се, трябва да се съобразяваме с е, пазарната обстановка. Не може да принуждаваме банката посредник да поема по-големи рискове, отколкото на... и се иска по отношение на рисковете, които поемат малките и средни предприятия. Сега разработваме нови рискове, така наречените меценинови заеми, които вече стартираха много добре. Също така създадахме и таблица за резултатите, така наречения скорборд, работим още по нея. Същото се отнася и до искането за повече съвместни инструменти, по които също продължава нашата работа. Аз не искам да се разпростирам повече върху предложените изменения, защото вече понякога постигнати споразумения, по други, за други се сблъскваме с трудности, тъй като фактите не са вярни, а по други решението трябва да се вземе, разбира се, не от нас, а от вас. Благодаря. Господа Чиори. Да, съвсем накратко бих искала да благодаря на всички изказали се в този дебат на групата. Е, нито с зелените, нито с социалистите не, нямам различия. Съгласна съм, че екологични и социални аспект е, са важни и смятам, че банката отговори е, добре на кризата. Е, това, което малко ме притесмущава е текста на някои изменения. Според мен някои от измененията са формулирани по е, начин, който не е много е, приемлив. Например, че е, Европейската банка е, е, е тотално пренебрегнала някои аспекти. Аз мисля, че прозрачност е нещо, което, на което много държа и ще се постарая ще направя всичко възможно да направя така, че разходването на европейски фондове, дали от Европейската банка или други институции, ще бъде, ще става по прозрачен начин. Но е, ЕИБ е, трябва да направи отпускането на заеми прозрачно, разбира се, и е, казваме имплицитно, между другото, че в момента е тотално не е, е прозрачно. Ето това ме смущава в текста. Излиза, че в момента е непрозрачно. Предлагам е, да се казва е, подпрозрачно, е, но въпреки това благодаря за сътрудничеството, за работата, която свършихме заедно. Мисля, че вървим във вярната посока. Благодаря много. Графика за работа по този въпрос е следния. На 23 февруари ще се гласува в, е, в гласуването в комитета КОН ще бъде на 15 март. Е, след това вече ще отиде на пленарно съдание, на мартенското пленарно съдание, ако нещо не се промени. А сега на Точка 7 е, дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се економика. Докладчика е господин Лием Хонгок. Е, ще докладва. Господин Гок, имате думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Този доклад ни дава чудесна възможност да се върнем към две много важни, два много важни аспекта на кризата. А и доколко, доколко тя засяга публичните финанси. Първото се отнася до антицикличната роля на бюджетната политика, която се очерта успешна политика по време на кризата, ако съдим по възстановяването, което вече се очертава но все пак признаците на възстановяване са все още много крехки. Вторият е, урок, втори заплука, който може да извлечем от е, въздействието на кризата върху а, е, публичното финансиране, е това, че а, пазарите и рейтинговите агенции не можаха а, да оценят риска, по, специално по отношение на деривативните инструменти. Не можаха да оценят и рисковете, свързани с а, държавните заеми. А, имаме пример с Гърция. А, знаете, че става дума за проблем а, за събиране на данъците. А, но също се отнася до Испания. Един от най-добрите ученици, а, колкото се, що се отнася до структурните реформи, препоръчвани от комисията. Испания пострада от подценяването на рисковете, свързани с държавните заеми от пазара. Значи този доклад ни дава възможност така да се отдръпнем и да разгледаме тези два нови, важни въпроса, за да видим как да се води бюджетната политика в бъдеще. И вероятно, за да помогнем, ако можем, на рейтинговите агенции по-добре да оценят качествата на публичната помощ. Именно по тези два въпроса на бюджетната политика докладът предлага да запазим духа на преразглеждане на пакта за стабилност от 2005 година. Дух, който много, по много прагматичен начин позволи на страните да направят изключения от масовите критерии поради изключителните условия, условия на кризата очевидно, и да управляват кризът, кризисните явления така както намерят за добре. Това преразглеждане, както казах, се направи в духа на, на един прагматизъм. И докладът предлага много точни критерии, за да може да се нагоди контроцикличната политика на бюджета. Нещо, което и самата Европейска комисия признава, че е едно така добро правило за бюджетната политика. Какво може да се препоръча? Може да препоръчаме, например, че производствени, докато производствените капацитети са по-низки от нормалното между 75 и 85% казват макроекономистите е, този, е тази ножица. Това е тази нормална ножица в производствените капацитети. дава възможност да препоръчваме продължаването на мерки за подкрепа, за помощ, а, нещо, което комисията нарича неконвенционални мерки. Когато производствения капацитет стигне 80-85%, би било добре да се препоръча излишъците на първоначалния бюджет да бъдат насочени към задължеността, задължението. За да може намаляването на бюджетния дефицит да стане един а, приоритет. А, тъй като тези правила са много точни, те ни дават възможност да, направим, да формулираме препоръки, които се отнасят по отношение на стратегията за изход от кризата. А, значи, защото става дума от една страна, още в следващата финансова година да суспендираме мерките за помощ на економиката, за да може да се върнем към една политика на изход към кризата. А, очевидно е, че днес в страните, 27-те страни на Европейския съюз, се въртим около 70% използване на производствените капацитети. За това са необходими неконвенционални мерки, защото без тези мерки нашите економики много бързо могат да се хлъзнат отново в рецесия. Затова може да се препоръча продължаване на мерките за подкрепа защото казахме, производствените капацитети все още са използвани много под нормалното. Ето това са така, една от важните препоръки на този доклад, според мен. Доклада също така настоява а, на а, социал, социалните а, компенсации, социалните а, амортизори, ако можем така да кажем, във връзка с а, социалните разходи. За разлика от Съединените щати, социалният европейски модел по голяма степен амортизира, смекчи, смекчи ефектите на кризата и ни даде възможност да се върнем към растеж много по-бързо. И към дебатът, който ние водиме с нашите приятели от комисията по социалните въпроси, които разбира се обсъждат системата, бъдещата система, пенсионна система, с тях обсъждаме възможностите за запазване на нашата пенсионна система и система на здравеопазване. Втори много важен въпрос, който третира този доклад, нещо, което е повод за загриженост за всички нас, това е възможността за дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Разбира се, Става дума за дефиниране на критерии, които са съвместими с контрацикличните, антицикличните принципи на бюджетната политика, които вече споменах. Предварителна бележка. Ще подчертая, че не съществува в економическата литература критерии, неоспорим критерий, с който да може да се измерва дългосрочната а, устойчивост на а, публичните финанси. А, тоест, знаем какво е, е краткосрочна устойчивост на финансите и можем да кажем каква ще бъде устойчивостта, ако примерно темповете на растеж са по-големи от темповете, с които се задлъжнява. Какво предлага доклада? Докладът предлага, въпреки всички, всички желания на комисията, ние все пак искаме да предложим един показател и показателя, който предлагаме в доклада за измерване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, нещо, което да е съвместимо с антицикличния характер на бюджетната ни политика, това е показател, който бих описал като структурен показател. Той трябва да допълни показателите, дефинирани в Мастрихт и в договора а, за пакта за стабилност. Опитваме се да допълним критерия за бюджетния дефицит, който да бъде не повече от 3%, с един критерий за структурен дефицит. Става дума за бюджетен дефицит, който да неутрализира резултатите от отрицателната, неблагоприятната конюнктура. И втория показател, който предлагаме, това е структурната задлъжнялост, къде, става дума за отношението между публичния дълг а, и, а, а, и а, активите, наличните активи. По този начин ще имаме много точна представа за това какви са публичните, състоянието на публичните финанси за всяка страна членка. Ще имаме критерии, който ще бъде на разположение на рейтинговите агенции, на пазарите, и вероятно и на Европейската сметна палата, която несъмнено един ден ще бъде приканена да играе по-важна роля в рейтинг, определението на рейтингите и оценяването на публичните финанси. И това в никакъв случай няма да ни възпрепятства да поискаме от комисията да оцени качеството на публичния дълг, като направи оценка на въздействието на различните помощни мерки, които се предприемат от страните членки. Очевидно е, че в светлината на тези мерки за помощ за економиката е необходимо да се проучи тяхното въздействие, защото ако публичните разходи а, в момента, разбира се, са а, нещо, което се решава от страните членки, но също така има и една фискална зависимост, задлъжнялост, която а, се получи поради това, че трябваше да се помогне на економиката. Но всичко това трябва да бъде оценено. Трябва да бъде оценено неговата въздейственост върху а, устойчивостта на публичните финанси в по-дългосрочен план. Тоест да се оцени ефективността на тези разходи. Благодаря. Um... Благодаря много. Първия, който ще изкаже е... Um, Благодаря за този доклад, който наистина е интересен и така дава храна за размисъл и повод за дискусии. И още нещо, което е важно от наша гледна точка. А именно, няма по-голяма заплаха за работни места, благоденствие и растеж от е, подкопаните е, публични финанси. Дефицитите не решават проблема. Искам да припомня на комисията, че миналата година ние разлежахме един доклад относно политиката за възстановяване. И там можехме да изберем, той предлагаше два варианта. Социалистическата група е, настояваше за повече разходи и по-хлабави правила относно пакта за стабилност е, и е, възможности за повече, по-голям дефицит, отколкото е, пакта за стабилност по отношение на държавната помощ и други области. По всички основни въпроси групата на социалистите загуби. И парламента всъщност подкопа необходимостта да се осигурят стабилни обществени финанси и контрол върху тях. Спомням си, искам да го припомня и на докладчика, как социалистическата група и социалистическата партия в Европа поискаха същите разходи, както в САЩ, Испания или Великобритания, защото според тях това би решило проблема. Но ето сега резултатите вече са на лице, господин председател. Госпожо председател, извинете. В Испания имаме огромен е, публичен дефицит и безработица, която стига вече до 20%. В САЩ, в, изнете, в Великобритания отвоен е държавен дълг и все по-големи разходи по изплащане на е, е, лихвите по държавния дълг. Това е едно бреме върху бъдещите финанси. И сега виждаме, че то пречи и спъва възстановяването, е, пречи на създаването на нови работни места – защото повишените лихви, е, защото е, държавното е, заемане, всъщност е, държавните заеми е, е, притискат публичните инвестиции мерките в е, някои държави членки се прилагат по-рестриктивно, отколкото в други и там е, се виждат резултатите, които са, е, може, могат да бъдат сравнени. Вижда се кое е най-доброто. По-малките обществени разходи, по-низки лихви и висока безработица. Те са контрамярката. Това са жестоките факти, защото и двете альтернативи се прилагат на практика и могат лесно да бъдат сравнени. Ето защо смятам, че сега, когато водим този дискусия за стратегия за излизане от кризата, трябва да подчертаем необходимостта да, се, да продължи намаляване на дефицита в различните държави членки. Защото в противен случай ще се окажем в същото положение, в което се намираше европейската економика в 70-те, през 70-те години. Трябва да контролираме нещата, трябва да проявяваме гъвкавост, когато е нужно, но трябва да имаме общ поглед и контрол върху обществените публичните финанси, иначе ще подкопаем собственото си бъдеще. Трябва да сме сигурни, че когато съкръщаваме, намаляваме обществения дефицит, а това не е никак лесно, ще трябва да стимулираме економиката, като се отваряме към е, реформи, насочени към е, доставките, към предлагането, е, по-големи възможности за търговия, гранични търговия и все повече възможности за нови пазари. Това е балансът, който трябва да търсим. Колкото до устойчивостта, дългосрочната такава, Смятам, че лесно се вижда, че дефицитът, който наблюдаваме в някои държави членки, аз дори тук не споменавам най-драстичните случаи, именно сочат, че не, могат да се пови... не може да се повишава държав... държавните разходи, когато нямаш възможност за публично финансиране. Най-голямата заплаха е, за економическата стабилност на Европа е, днес е, е публичният дефицит на някой, в някои държави членки. Знаем кои са те и знаем за какво става дума. Въпросът възниква защо става така. Защото твърде много държави членки си позволиха твърде големи дефицити дори преди началото на економическата криза. И когато погледнем в бъдеще, трябва да помислим как да създадем, да внесем нови правила, за да можем да гарантираме устойчивост в тази дългосрочна перспектива. Не е достатъчно да имаме максимален дефицит в най-добрите економически периоди. Трябва да сме готови и за е, лоши е, времена. И е, тогава твърде много държави или може би всички са си позволявали по-големи дефицити, отколкото трябва. Госпожо председател, трябва да гарантираме пътя си напред. Не става да създаваме е, е, иллюзията, че ще оценяваме обществения дълг по един или друг начин, защото ние можем да изберем начина по който ще го оценяваме тук в економическата комисия и паричните въпроси в парламента. Това можем да правим, но интересно е какви лихви са готови да плащат гражданите, когато, когато правителствата загубят контрол върху обществените разходи. Това се наблюдава в много държави членки днес и трябва да ви уверя, че и моят приятел докладчика трябва да ви кажа, че тези държави никак не са доволни от това. И наша отговорност е да положим основата за стабилни обществени финанси, стабилни економики, за домакинствата, за, стоме, за семействата, стабилни възможности за нови работни места. От наша страна ние ще предложим изменения именно в този дух. Благодаря. Благодаря, Гонард. Аз ще, ще дам думата на докладчите в е, сянка, преди да е, дам думата на, за възможност за изказване на членовете. Карл Хегланд. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за този интересен доклад. Благодаря на господин Нока. Е, най-напред да кажа, че много ценя неговия подход – по отношение на предизвикателствата. Това е един вид исто... е, стратегия за справяне с излизане от кризата. И стратегия, това е стратегия за постигане на едно благоденстващо европейско общество. Наистина ситуацията е много сериозна по отношение на, на на развитията на последните седмици, би било хубаво от именно те, това развитие да, се, да е отразено по-добре в доклада. Докладчикът е спира на това как може да се третират публичните финанси. Това е добре. Виждаме, че има проблеми гражданите имат срещат трудности. Трябва да сме по-рестриктивни по отношение на разходите. Трябва да излезем по някакъв начин от тази криза. И за това смятам, че би било добре, ако някои неща в доклада се прецизират. Важно е да видим политическата перспектива на отговора на въпроса как да излезем от тази криза. Като погледнем цифрите от е, отделните държави членки през последните седмици, виждаме колко, а, колко какви суми може да заделим на европейско равнище. В доклада се казва, че може да получим един дългосрочен дефицит. Трябва да видим колко заеми могат да бъдат дадени. В какъв обем ще са тези заеми. В по почти половината от държавите членки, обаче максимумът е достигнат. Това виждам аз, това вижда и моята политическа група. За това ще представим някои предложения за изменения. Благодаря на докладчика, който казва, че искаме да запазим модела на социалната държава в Европа. Естествено, трябва да се правят да се намалят публичните разходи. Ситуацията обаче е много сериозна и мисля, че не може да си позволим повече съкръщение на тези разходи с цел контролиране на ситуацията. Благодаря. Венди Голд. Венди Голд. Благодаря за доклада. Наистина, докладът позволява още по-задълбочено да разискваме въпросите за състоянието на публичните финанси и проблемите на еврозоната. Има различни пресечни точки с други доклади, но както виждаме, подходът на тези доклади, подходите са различни. Това дава обаче база за обширен дебат. Хубаво е, че имаме един рационален аспект на дискусията. Тоест, не е достатъчно просто да кажем публичните разходи или дългове са добри или зле е, или лоши, дълговете са прекалено високи или ниски. Това са идеологични линии. Въпросът е да развием, да предложим критерии за тези величини. Това е хубавото в този доклад. И би било добре по-сериозно да се опитаме в нашата дискусия да разберем аргументите на докладчика, вместо да казваме дали е, в държавните дългове са добри или лоши. Конкретен, конкретно решение. Мисля, че ние зелените не може да намерим. Не виждаме конкретно решение. Предложението е да се увеличат разходите до тогава, докато производствения потенциал достигне 75%. Това означава, че доклад чекът иска в областта на промишлеността да се достигнат тези 75%, т.е. да се използват тези ресурси и да се произвежда за сметка на развиващите се страни. Зелените не искат това. Зелените искат да се инвестират в други производствени системи, вместо да се използват пъл... да се използва пълния капацитет на неправилните производствени множ... мощности. Тоест, въпроса за преконструир... преконструирането на нашата промишленост, е, този въпрос е засегнат прекалено малко, защото начина по който ние произвеждаме, произвежда други дългове, а именно е екологични дългове, които също ще, са ни, много, ще ни струват много скъпи, скъпо. Ние имаме а, публични дългове от различно естество от финансово естество и екологично, вещество, е, екологично естество. Дългове по отношение на юга. Ето защо възможностите на държавите, дори да е много трудно, трябва държавите да оточнят къде е нивото на тяхната задлъжнялост. Защото сме стигнали до един пункт, където легитимността на публичните действия се поставят под въпрос. А тази легитимност на публичните действия е необходима повече от всякъде. За да не може тя да бъде поставена под въпрос за гражданите. В Германия, например, са загрижени не толкова за заетостта или социалните аспекти или екологичната е, криза, а нивото на държавната задлъжнялост и невъзможността на държавата да действа. Тази загриженост е много опасна и от моя гледна точка трябва много сериозно, даже по-сериозно да, я, да възприемем тази, тази загриженост, отколкото да правим общи размишления по макроекономически въпроси. На едно място докладчикът говори за екологичното преструктуриране. Това е хубаво, но оттам се прави намека, че необходимите инвестиции трябва да са главно публични инвестиции. От наша гледна точка обаче публичните власти трябва да се погрижат да създадат правила за частните инвестиции, за да може да се осигурят бъдещи устойчиво екологични, екологично устойчиви продукти, които ще са продуктивни именно в бъдеще. Тоест става дума за преструктуриране на економиката и не става дума за по-нататъчни държавни инвестиции, а за критерии които, на които да отговарят бъдещите частни инвестиции. Тук мисля, че може да се споразумеем за една по-друга формулировка, която да вземе предвид тези идеи. Благодаря. Тъй като изглежда, че докладчи се сянка не са тук, да си дам думата пак на Фарин Кол. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въведителните слова. Благодаря на докладчика. Темата за устойчивото финансиране на публичните разходи е много важна. Как наистина може устойчиво да финансираме публичните разходи? Но тук се задава и въпроса за краткосрочното финансиране. Трябва да вземем предвид, че не е отговорно да предоставим тези дългове за изплащане на идните поколения. Защото в бъдеще публичните разходи ще растат. Това са разходи за пенсии, за здравеопазване, те ще се увеличават. Тоест, трябва ни друг подход от този на докладчика. Трябва ни солидни, солидно финансиране на публичните разходи, за да контролираме и инфлацията трябва да контролираме и да се ограничи задлъжняването на, на държавите. Имам усещането, че докладчикът докладчикът не взема достатъчно предвид и поставя под въпрос факта за развитие и възстановяване, когато говори за пълното използване на капацитета на производствените мощности. Тук мисля, че това не е правилният подход. Какво се оказа през последните години? През последните години, когато економиката се развиваше добре, ние нямахме добри, достатъчно строги критерии за този факт. Сега именно е момента да мислим по-европейски и да създадем е, европейски критерии за контрол. Тоест, държавите членки трябва да се придържат по-добре към финансовата дисциплина. И ето е, големите европейски държави, като Германия и Франция, успяват да спазват тези критерии. Други забележки. Вашият подход крайна сметка се съсредоточава прекалено върху европейско управление на народните стопанства. С това не се уважава достатъчно прерогативите и компетенциите на отделните държавни, държави членки трябва да се спазва принципа на субсидиарността. Държавите членки трябва да са отговорни за техните политики в, в, в областта на социалните въпроси и здравеопазването. Естествено, трябва да контролираме по-добре, трябва да внимаваме държавите членки да спазват критериите и мисля, че това трябва да е червената нишка във вашия доклад. Благодаря. Господин Нодо. Благодаря. А. Благодаря, госпожо председател. Колеги, е, аз съм сигурен в едно. Ако има повече европейски граждани, които чуваха, а, които бяха чули а, аргументите на господин Нок, те щяха да подкрепят, може би, тези изменения. Аз смятам, че може да водим дискусия за това какво е влиянието, какво може да повлияе върху, върху обществени публичните разходи. Но до голяма степен чувам популистични мнения. Това ме навява на предишни мисли. Не може е сериозно да се мисли за това, че когато брутонационалния проект три пъти е надвишен, например, протонационалния продукт на Германия. В рамките на тази криза могат да се, може да се говори за разумна, ангажирана социална политика. А, явно ние сме много отдалечени от реалността. А, сега, господин Гиголд, това са също политически тиради основната загриженост на хората са, е всъщност колко много безработни непрекъснато излизат от, от пазара. Хората са загрижени за едно економическо, едно разумно економическо действие от страна на държавата. Може би ние наистина не сме били достатъчно строги при нашите изисквания, при нашите критерии по отношение на пакта за развитие и възстановяване. Може би не, не инвестирахме там, където трябваше да инвестираме. Това бяха грешките на миналото. И никой няма да може да преодолее тази ситуация, когато се повтарят мисли от миналото или пък се преследва собствената идеология. Това е можето лично мнение. С тази дискусия няма да напреднем. А, колеги, моля ви, а, помислете за проекто доклада на моя колега, но нека наистина да помислим за разумни решения за излизане от този капан на дългове. Може да го направим само като изработим една разумна стратегия за възстановяване. Не бива да, да, да, да разрушаваме економиката. Напротив, ние сме абсолютно отворени към продуктивни решения, но госпожи, господин Кикот а, задава въпросите не в правилната посока. По този начин, по който се мисли, няма да може да създадем една разумна стратегия за развитие на економиката в бъдеще. Само по този начин ще, по, ще постигнем споразумение и единство. Не става въпрос за това да се завъртим в един дяволски кръг, от който европейската економика да не може да излезе. Ето защо искам да ви помоля отново, уважаеми колеги, да намерим нова практика, да помислим разумно за нов подход, а не да повтаряме стари стъркани фрази от стари идеологи. Uh, right. А, да, благодаря Кей Суиндън. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се на тези членове, е, които е, присъстваха и в комитета по комитета ГРИ, защото може би сте слушали това миналата седмица. Говорим за устойчивост на обществените финанси. Аз тук имам някои сериозни е, притеснения, че не сме е, се справили с дефиницията какво е публичен дълг. Някой, на Екофин е, стана ясно миналата седмица, че и те нямат ясна представа как да се дефинира обществен дълг. Е, докато не формулираме критерии за това какво ще се включи или не в извън балансни финанси или финансиране, тогава ще има много, ще има разминаване по различните средства за извънбалансно финансиране. Някои попадат към деривативите, но другите попадат като в пенсионни фондове и наистина някои се чувстват гузни за това, че не попадат влизат в е, е, извън балансовото финансиране. Когато говорим за устойчивост, трябва да имаме преди, че е, парите взети от правителство идва от инвестиции, от пазарите. Количествата са безпредседентни. Например, сега Гърция иска да набере 30 милиарда евро, същевременно, милиарда евро, същевременно това е 30 до 17% тях до, е, техния брутен вътрешен продукт. Е, така че предлагам да имаме една координирана стратегия за е, падежа на дълговете, така че да е ясно кога е, ще отидат на пазара, за да търсят капитал, е, отделни правителства и как е, наистина техния е, дълг ще по, е, е, е, расте във всеки определен момент. Е, в момента като инвеститор е, имаш имаш е, е, избор дали да, взем, да поемеш германски или друг дълг. Трябва да имаме координирана стратегия, както в евро, така и в невро, извън еврозоната. Това би ни помогнало, освен ако не прибегнем до деривативите, за да сме сигурни, че всички е, ценни книжа, деноминирани в евро, се превеждат в други валути. Мисля, че трябва да разширим тази дискусия, когато говорим за публични финанси, за да уточним дефинициите и първо да погледнем някои най-простички неща неща, които могат да се свършат в краткосрочен план, за да не сегне до наистина криза в задължеността заедно с финансовата криза. Благодаря. Съжалявам, трябваше да отида, да отсъствам известно време, трябваше да отида на комисията по заетост. Е, след като изчетах е, доклада на, години, на господин Гок, искам да привлека вниманието ви към няколко аспекта, които е, са пропуснати там, а според мен са важни. Първо, стратегията за изход от кризата смятам, че е много важно да се изтъкнат ясно приоритетите на дългосрочните инвестиции които биха е, довели до възвръщаемост и економически растеж. Значи приоритетите за инвестиции трябва да бъдат в областта на научно-изследователската и развойна дейност и увеличаване на економическия потенциал, също така и в образованието. Не, е, това не се спомена, но на пазара на труда днес има хора, които биха могли да отговорят гъвково на е, пазара на труда. Трябва да, да обърнем внимание и на активните е, мерки на пазар на труда, които са важни за дългосрочната стабилност на публичните финанси. Трябва да използваме най-добре собствения си ресурс, включително човешкия капитал. Не би трябвало да е, разчитаме на емиграцията, защото експертите твърдят, че иммигрантите не биха могли да запазят пушат всички дупки в пазара на труда, така че трябва да търсим и да използваме максимално другите ресурси, с които разполагаме като разбира се се съсредоточи върху програми за хора над 50 годишна възраст, да улесним и заетостта на младите, за да е, гарантираме и стабилността на пенсионната система. Второ, как да се гарантира дългосрочна стабилност на публичните е, ресурси, на публичните финанси. Това, което ни липсва е да се споменаване на е, застаряващото общество и демографските изменения в Европа, проистичащи от това. Този факт е, е изключит... създава огромни затруднения за Европейския съюз, е, така че отчитайки е, въздействието на демографските изменения, сегашните политики, свързани с антикризисни дейности, инструменти, би трябвало да, да, се, да бъдат отчетени, за да не се отрази това дългосрочно на публичните финанси, да не трябва бъдещите поколения да се борят с това. Госпожа Кол, госпожа Кол вече го спомена. Е, така че социалната фискална политика би трябвало наистина да търси един между баланс между поколенията. Това е едно решаващо условие за стабилността на дългосрочните ни политики. И друг е, фактор е, за идентифициране на обществения дълг проследяване на ангажиментите, свързани с пенсионните фондове и е, редовно публикуване на информация не само е, за ангажиментите на обществения финансов сектор, но и нашия обществен сектор като такъв, който би ни, е, което би ни помогнало по-добре да проследяваме пенсионните схеми. Европейските държави членки, заедно с Евростат, би трябвало да разработят една обща методология на такива доклади. Нещо друго, което ми липсва тук е управление на, на платежоспособността в е, обществения сектор. Мисля, че много изменения биха променили е, разходите по обслужване на е, държавния дълг, така че проследя... механизми за проследяване на платежоспособността и ликвидността в обществените финанси, когато става дума за изплащане на държавни помощи, трябва да са факт, особено при държавите с висок дефицит. Не е достатъчно да говорим за по-добро управление, повече информационни технологии в услугите и така нататък. Разходите за администрацията са твърде високи, разходите, които държавите правят са твърде високи и именно това са местата, където те биха могли да се съкретят в кратък срок. Благодаря, благодаря е, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. Мисля, че а, е, да, е, трябва да се опитаме да трасираме пътя на възможност, към възможните решения. Неговият опит, според мен, е похвален. Тъй като слушам, тъй като слушам изказванията, които чухме тук, и, и аз съм а, един а, обикновен гражданин, кмет на едно малко населено място с няколко хиляди души. говори се за намаляване на публичните разходи, но като намаляваме публичните разходи, получава, намаляваме приходите на една друга категория личности. И трябва да имаме смелост да го кажем, че това значи затягане на колата, на колана, радо или късно. Във Франция, е, пък и в други страни, имаше една премия за онези, които да връщат старите си коли. това даваше възможност да се продават повече нови коли. Е, и днес ония, които се занимават с техническите, годишни технически прегледи, имат трудности, защото техните предприятия няма какво да преглеждат, тъй като новите коли очевидно нямат нужда от технически преглед през първите три години. Един а, професор по макроекономика, значи ще ви го каже по-добре от мен, в економиката всичко е свързано. Тоест, всичко, за всяко нещо си има компенсация. Не може в един все по-сложен механизъм, балансиран механизъм, не може да пипаме, е, е, така да се каже, едно, е, една част от доминото, преди да паднат всички, е, всички плочки. Без да паднат всички плочки. Значи никога не е имало такава разлика между качеството на образованието и нуждите на, нуждите на економиката. Значи липсва достатъчно е, съответствие между предлагането и търсенето в областта на образовани кадри. Всички искат устойчивост, обаче за да има устойчивост и за да може да имаме и достатъчни пенсионни фондове, не можем обаче да ги имаме без да имаме съответните решения. Мисля, че трябва да се опитаме да разсъждаваме, да прибегнем до здравия си разум защото хората казват, искате да вземете пари от тук, за да ги сложите някъде другаде. А той е така. Но мисля, че трябва да си поставим по-прагматични въпроси. Не съм сигурен, че ще можем да намерим отговорите. Но въпреки, че не съм съгласен с определени позиции в доклада, мисля, че похвално е това, че той се опитва да направи именно това. Опитва се да намери решения, като зададе така един конкретен тон на една тази дискусия. А, защото за какво става дума? Говорим за дългосрочна устойчивост на публичното финансиране. Знаете, че а, когато човек е примерно кмет на едно населено място, а, трябва да направи, а, да направи а, избор дали, а, дали да направи цветни партери или пък да направи по-дългосрочни инвестиции, но трябва да има предвид, че има избори, че има, идват избори, когато прави този избор. Благодаря. Едвард. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя колегата си докладчик за този доклад. Аз ще се изкажа тук не толкова за решенията. Моите колеги говориха за това. Аз ще се вгледам по-внимателно в е, докладването и отчетите, защото няма смисъл да, се, да има структури и решения, ако в един такъв пакет липсва ако липсва стриктна дисциплина относно е, е, дефицитите, брутен вътрешен продукт и така нататък. И ако това не е една наистина достоверна статистика, която те предлагат на другите и на пазарите. Също се отнася до БВП, до е, максимските критерии. Е, те са факт, но от е, недавнашния опит виждаме какво става, когато една държава решава да надхитри останалите и, и докладва, и фалшифицира, и подправя статистиката. Знае и за други държави, които не, не са да, не, не практикуват, ако, рече, ако искате да го наречете творческо счетоводство, но е, подправят е, счетоводството. Как може в е, е, еврозоната днес да се следи един, да се проследи един е, е, счетоводство на паричния подход, е, поток, е, ако наистина е, се изплащат в, в, под тезгяха е, суми на големи доставчици, това е, и се натрупане дефицита след това. Това не трябва да се позволява. И в бъдеще наистина трябва комисията да може да аудитира, да ревизира такива сметки и да следи отблизо техните прогнози, защото дори е, в прогнозирането, е, макар че това не е точна наука, е, друго е да се прогнозира с малка допустима грешка, друго е да се, допусти, да се прогнозира винаги в плюс, оптимистично, така че да се остава впечатление, че проблеми няма и че решение Измамите са на лице е, поради е, завишен е, но БВП. Много бих искал в този доклад да, се, е, да има позоваване на статистическото управление, за независими статистически институции и за едно много стриктно проследяване и докладване по отношение на ББП, обществените, публичните финанси, пенсионни фондове и всякаква информация, която е важна и е, релевантна и се отнася до, до решенията, които търсим и обсъждаме днес. Благодаря. Благодаря много. Мислях си да самата да направя няколко бележки тук. Първо, е, по-скоро съобщение ще направя. Би трябвало да знаете, че това е доклад, който ние правим в тясно взаимодействие с Комисията по заетост и особено е, Комисията по заетост ще се спре върху е, социалното и измерение, измерението на, на заетостта в стратегията за изход от кризата в, е, е, и ще проследи гарантирането на устойчивостта на системите за социална защита. Това са елементите, които попадат по-скоро в е, полето на действие на е, Комитета по заетост и те трябва да имат приоритет. Начинът по който ще бъде изграден е, доклада е следния. Два, две части Знам, че много трудно е да, си, е, да не навлизаме в чужда територия, защото нещата са много тясно свързани, но Просто искам да привлека вниманието на членовете към това, че по, по възможност максимално да се съсредоточат върху аспектите, които попадат в компетенциите на тази комисия. Доста интересно е това, което казаха и Кей и Едвард за е, измерване, проследяване и всъщност какво, какво се крие в дефицита. Да, ние се намираме сега на един терен, където трябва да се разработват нови инструменти, нови средства за по-добро проследяване и контролиране на това какво държавите членки докладват е, като данни наистина в изслушването за е, комисаря Оли Рен за новия му портфел е, въпроса за е, извън балансовото счетоводство на държавите членки беше включено и той в отговор на така молби и въпроси и на втория въпрос последен след Кей той се ангажира да проследи това Наистина, от тогава нещата е, значително е, се е, разраснаха и трябва да кажа, че парламента всъщност пое нещата в свои ръце и е наясно, че това са неща, които трябва да бъдат разследвани. Утре ще имаме обмен на мнение относно първия доклад за консултивния съвет по статистическо управление, който също има отношение към темата. Аз бях е, докладчик, който състани ви този е съвет и наистина голяма битка беше да се принудат държавите членки да приемат какъвто и да е надзор е, една от, на друга е, върху статистическите данни и информация, които те предоставят, но ясна е необходимостта да продължим да работим в това отношение и в други области, е, които ни дават възможност сега да, е, така, да почват в някои държави членки е подготвена за такъв, такива действия. Трябва да помислим и да видим какви средства за проследяване трябва, можем да развием, не зна, обаче не знаем все още каква е точна дефиниция на дефицит защита. Това е една от грешките, е, в, е, е, която пресича отбавене при търсене решение на проблемите. Е, междувременно дефицита расте. Е, трябва да отчетем и възстановяването, и сроковете, е, но не смятам, че можем да, да приемем, че сега сме разработили всички средства за едно точно проследяване и надзор. И това, че нямаме такъв инструмент, не трябва да е причина да се откажем от решаване проблема с дефицитите. От гледна точка точка на коми... от... от комисията тук имаме представител господин Вайс, който желая да е, се изкаже по темата. Благодаря. Госпожо председател, аз в голяма степен съм съгласен с е, предложенията направени в доклада. Особено съм съгласен с нуждата от по-голяма рационалност от по-добри дефиниции, от по-добри показатели. Комисията ще възприеме тези предложения и ще ги постави а, така високо в дневния си ред. Имаме някои резерви във връзка с някои от посланията на доклада послания, които според нас биха могли да бъдат разбрани погрешно. Ще спомена само някои от тях. Най-напред читаме, че доклада възприема един сравнително тесен възглед относно стабилизиращата роля на публичните финанси. Антицикличната роля е важен елемент, обаче развитието показа, че много от проблемите в, в валутният механизъм възникнаха поради нужда от приспособяване на публичните финанси, независимо от това дали са в добро или в лошо състояние. А, второ, а, и някои вече от ще споменаха това, докладът не подчертава връзката между, важната връзка между дългосрочна устойчивост и застаряване на населението. Именно поради застаряването на населението в много страни не може да се постигне от много години финансова стабилност. Затова са необходими решителни действия, за да не нарасна експлозивно публичния дълг. Значи необходими са очевидно реформи на системата за социално осигуряване, за да може финансите да, да се осигури дългосрочна устойчивост на публичните финанси. Трето, необходимостта от структурни реформи за осигуряване на потенциален бъдещ растеж е област, в която са необходими по-големи усилия. Това е очевидно. Ние обаче имаме някои съмнения по отношение на това да се разчита изключително върху онова, което предлага доклада, именно управление на търсенето. Това е, носи заплаха от по-нататъчно влушаване на публичните финанси, дестабилизиране на очакванията и задълбочаване на фискалните, на фискалните е, трудности. Затова предлагаме докладът да възприеме малко по-широк поглед, възприеме малко по-широк поглед върху стратегиите за възстановяване на устойчивост в публичните финанси. Преди всичко това значи, че трябва да продължат консултациите по отношение на, на данъчната политика. За повечето страни членки тези консултации трябва да започнат, когато започне излизането от кризата, като се има предвид необходимостта от приспособяване към новите условия, нещо, което вече е започнало. Необходими са реформи в пенсионната и здравната система. Необходими са е, структурни реформи по-висока заетост и подпомагане на продуктивните инвестиции. Смятаме, че включването на тези елементи в доклада ще му дадат така една, придадат една по-широка перспектива, нещо, което ще го направи по-добър. Господин Ван Глан Гок, бихте искали да приключите тази дебат с вашите бележки? Да, няколко забележки. Най-напред аз имам имах ограничение в обема, колко знаци може да съдържа моя доклад, така че не можеше той да обхване всичко. Освен това, трябваше да бъде достатъчно разумен или послушен, ако щете в кавички, защото трябваше да взема предвид пакта за стабилност като едно ограничително условие, такъв какъвто той беше възпред през 2005 година. Имаше и друго ограничително условие, а именно текстовете на, Европ... на договора. Европейския договор, договора за Европейската общност някои от вас, примерно, искат финансирането на публичния дефицит чрез издаване на евробондо, еврооблигации. Еврооблигации е издаване, чието издаване в момента Лисабонския договор не разрешава. А, а други предлагат да направим това, което правят Съединените щати, са щати или а, а, Великобритания, да искаме от Централната банка да финансира публичния бук на, дълг на место от пазарите. Тоест, това е един вид данък. Аз не исках да предвиждам тази възможност, за да не а, изпадна в конфликт с онези, които смятат, че сегашните текстове на договорите, такива каквито са, са добри. И аз се опитах в този доклад да започна един диалог за да можем да стигнем до възможно най-консенсусни позиции по отношение на дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Ограничих се в това. И в тези рамки, като имам предвид това, което казахте, опасявам се за европейските публични финанси, скъпи колеги от всички страни на политическия спектър това, за това ни дава повод структурата на бюджета в различните страни членки. Какво се наблюдава тя? О, значи, частта на публичните финанси в в БВП не се увеличава. Дори в някои страни този, този техният дял е намалял. Тоест проблема за дефицита се дължи преди всичко и говоря особено за последните години, се дължи на намаляване на постъпленията от данъци. И именно това ме кара а, да се занимавам главно, и тук се обръщам преди всичко към Европейската комисия, че е необходима оценката на ефектив, ефективността на данъчните, на фискалните разходи в европейските страни, нещо, което се имаше слаб, където имаше слабост още преди кризата. А, ефективни ли са били тези разходи или не са били? Или те просто ампутират един публичен бюджет, един държавен бюджет – който вече е подложен на ограничения, който вече страда от липса на ресурси, като не дават тези разходи са необходимият резултат в, за поощряване на насърчаване на растежа. Имаме примерно цел за растеж от 2%. А економиката на практика ни дава растеж от около 1%. Естествено ще нарасне дефицита. Преди всичко, защото сте увеличили, не защото сте увеличили публичните разходи, защото получавате по-малко постъпления от данъци, данъци, които са разчитали на определена цифра на растежа, която не няма на лице. И тук е, аз е, съм, съм загрижен е, преди всичко за а, ефективността на публичните разходи. Как се разходват парите на тънакоплатеца? Дали има разхищаване а, на публични фондове? Затова аз искам да подчертая, че в повечето страни членки а, е необходим, са необходими програми а, и такива програми бяха а, а, прияти в много такива страни още преди кризата. Защото днес, ако отново а, намалим социалните разходи, и публичните разходи, ще, ще намалим ли дефицита? Няма да намалим дефицита, защото ще, по този начин ще увредим економическото възстановяване, а като увредим економическото възстановяване, а, и ако всички страни а, в Европейския съюз а, а, започна така, а, няма да намаляваме социалните разходи, защото иначе ще се задълбочи отново кризата, като се задълбочи кризата, ще намалят данъчните постъпления. И е, ще видите, че спекулацията на пазара срещу Гърция, Испания и Португалия в такъв случай ще продължи и то ще се засили. Именно в тези рамки, разсъждавайки, аз а, се опасявах за дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Затова и направих определени, определени предложения. Предложения, които се надявам комисията ще проучи. Защото не става дума да имаме дефицит заради самия дефицит. А, а, примерно през 90-те години, когато имах сравнително пълна заетост, ние, като казвам ние, това са повечето европейски страни, а, имахме, имахме е, излишъци в бюджета и тези излишъци ги използвахме за да си изплащаме дълговете, наместо да ги използваме за, а, е, е, за а, социални разходи. Виждате, тук а, съм много ортодоксален. Необходим е бюджетен баланс, обаче при условието на на сегашното положение, когато 75% от производствения капацитет се, само се използва, това е едно от най-низките проценти на използване на, бюджет, на производствения капацитет, който познаваме в историята. Тоест, тръгваме от едно положение, което, чието отрицателни ефекти ще се усещат още 3, 4, 5 години напред. Сега, за да не прекалявам с търпението ви, ще кажа само и следното – По отношение на а, пенсиите. Някой попита за пенс, пенсионният режим. Аз не знам а, какво ще бъде положението през 2050-та. Някой може ли да каже, да предвиди какво ще бъде положението през 2050 година? Какъв ще бъде растеж, економическия растеж? Каква ще бъде частта на а, заплатите, а, от които ще се правят отчисления за пенсии, каква ще бъде емиграцията, може би много висока. А, а, ако някой знае, нека каже, аз не знам. И за това призовавам към умереност. Не трябва да се драматизира положението. Аз споменавам тези цифри, когато излагам мотивите, те не трябва да се пренебрегват, но как го напомни госпожа председателката, а, има известно разделение на труда при подготовката на този доклад. А, комисията трябва да третира тези проблеми, да прави предложения, а аз трябваше само да се задоволя с това, че като разсъждавам а, за това дали нашия социален модел а, може да продължава в, този си, в тази си форма, да, да задам въпросите, на колегите от комисията да намерят отговорите. Аз не, мог, не казвам нищо категорично, не, не, опитал съм се да формулирам някои възможности за намиране на показатели – по отношение на потенциалният растеж, например. Използването на производствения капацитет. Днес е, е, економистите спорят как, какъв трябва да бъде растежа, който отговаря на пълните възможности на използване на производствения капацитет е, и който би могъл да ни даде възможност да формулираме политика за изход от кризата, структурни реформи, които препоръчва комисията и така нататък. Комисията смята, че потенциалният растеж очевидно е, намалява този потенциален растеж, той стигна до 1,5%. и, и ако сме съгласни по това, аз мисля, че това би бил правилният подход, въпреки че аз смятам, че потенциалният растеж а, на Европа в момента е повече от 1,5%. А, като се имат предвид а, за автоматични стабилизатори, но нека не навлизаме в този налудничев спор. Искам само за това да кажа, че вземах показатели, по които се възприемат от всички макроекономисти. Това е процентът на използването на производствените мощности в една страна. не изключвам, че в бъдеще можем да произвеждаме не само автомобили, може да произвеждаме велосипеди, може би в бъдеще може да произвеждаме незамърсяваща енергия от е, възстановими енергоисточници. Но предлагам да вземем предвид тези аргументи, когато разсъждаваме за устойчивостта на финансите в бъдеще. И затова във всеки случай с радост приемаме измененията, които предлагат зелените. В, във връзка с това последното, което казах. Благодаря. Благодаря. Ще оставя да този дебат да, оставих този дебат да продължи малко по-дълго, тъй като няма да обсъждаме доклада на господин Ланген. Сега бих искала да благодаря на докладчика. Срокът за внасяне на изменение е 5 март, това е едната седмица. Не трябва да забравяте, че на, 3, на 3 март очакваме предложенията на комисията за ЕС 2020. Измененията ще бъдат разгледани на 22 март, на 27 април ще гласуваме в комисия. Тоест има достатъчно време за преговори помежду ни и целта ни е доклада да бъде представен и гласуван на пленарна зала на 2 май, за да е готов преди Европейският съвет, който е насрочен за юни. Благодаря на всички ви за полезният принос към този дебат и сега минаваме към последната точка от днешния дневен ред. Това е осма точка относно възнаграждение на директорите на дружества, чието ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и политиката на възнагражденията. Господин Елка Драуи. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Искам най-напред да се извиня за това, че за съжаление в 5 и 5 трябва да представя един друг доклад в друга комисия. Е, колегите сигурно ще се си спомнят препоръката на комисията от април 2009 година за възнагражденията в сектора на финансовите услуги и за дружествата, които се търгуват на борсата. Това е всъщност основата за работата ми през следващите месеци. Но има и различни инициативи в различни форуми. Г20, финансо, борта за финансова стабилност. Има и много национални инициативи, на които човек може да стъпи. Мисля, че е важно ние като Европейски парламент да изработим една добра, обоснована, балансирана позиция. Много е важно да вземем предвид етичния аспект за възнагражденията в финансовия сектор, но също така да видим и какви са економическите въздействия в краткосрочен и дългосрочен план – на възнагражденията. Освен това, е, спазването на стриктни правила, това също трябва да бъде взето предвид. Стриктни и всъщност по-стриктни правила за политиката на възнагражденията, това трябва да бъде поставено в една по-ясна рамка за банките по-ясни изисквания за капитала на банките. За мен е основно следното. Трябва да има ясни принципи за възнагражденията в сектора на финансовите услуги. А трябва да помислим и за това, до каква степен могат да бъдат допълнени тези препоръки, така че те да добият обвързващ характер за банковите институции и дружествата, чието ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Трябва да се постараем да създадем добре балансирани условия и то изходни условия. Трябва да видим и връзката между лошото състояние на економиката и от друга страна политиката на възнаграждение в сектора на финансовите услуги. И какво виждаме? През последните 15 години има имаме тенденция на възходящи, на, на все повече увеличаващи се възнаграждения в сектора на финансовите услуги. И от друга страна, виждаме зависимост и връзка с това, което съответните институции, финансови институции успяват да правят за обществото. Имаше изследване на 50-те най-големи финансови институции. В тези изследвания се вижда, че ръководителите на такива институции има трудности при правене на разликата между е, краткосрочни елементи като развитие, изследвания. Освен това, има и доста национални инициативи също в този сектор на възнагражденията в финансовите услуги в Франция, Германия, Австрия има такива национални инициативи, но освен това има и различни подходи при облагането с данъци на тези възнаграждения. Това би могло да доведе до накърняване на единния пазар. Това също трябва да вземем предвид. Освен това, препоръката на комисията, искам да се спра на нея, искам да подчертая краткосрочните аспекти. Те трябва да бъдат в центъра на, нашия, на нашето внимание променливите елементи, които са съставна част от възнагражденията и заплатите на ръководителите на институциите. Какво се случва, когато не се постигнат съответните цели на даденото предприятие, на дадения финансов институт, дали тогава ръководителят на института трябва да плаща нещо обратно, трябва да върне средства. Освен това, трябва да се постановят критерии за целеполагане. Други аспекти са независими консултанти при определяне на възнагражденията. Както виждате, препоръката трябва да влезе в сила на 31 декември тази година. Предлагат се различни мерки за контрол. Контролът ще се провежда също и в сътрудничество с оценка на, от страна на държавите членки. Трябва да видим дали трябва да направим крачка на по-нататък крачка напред, крачка отвъд препоръката на комисията. Това е, помните, което е, каза господин Барне при е, изслушването и в съвета, как могат да се избягват прекалено големите необосновани рискове. Е, Друг е въпрос е и за, за създаването на административния съвет. Това вече ще обсъждаме следващата седмица. С господин Макарти ще говоря следващата седмица, още в понеделник. А това исках, да тази среща обаче, за съжаление, няма да се състои. Докладът ще бъде представен на 26 и 27 април и 10 май е крайният срок за изменения. В началото на юни ще го обсъдим и на 22 юни ще се състои или може да се състои гласуването, след което докладът ще бъде представен в пленарна зала. Това е въведението към тази много обширна тема, която е която е доста обсъждана в публичното пространство и аз съм много любопитен за коментарите на колегите. Радвам се на една ползотворна работа. Започвам с Вики. Um, Благодаря много. Благодаря и за този доклад. Наистина, това е трети път, е, когато обсъждаме въпроса за заплащането в този сектор, в този комисия, понеже имаше във връзка с е, няколко искания за изменения, които Али координира и аз очаквам да чуя тя какво ще каже. Не се, няма да се извинявам, че вероятно ще повторя някои от нещата, които казах е, в предишни дискусии. Това очевидно е нещо, което е, нашите данакоплаци не само в Великобритания, но и в цяла Европа е, нещо, което притеснява нашите е, дънакоплатъци, защото значителни средства бяха вляни и вляти в това да бъдат спасени е, банките и естествено хората се, е, трябва да, се, е, да не продължат да се е, подпомагат е, е, банките с е, устойчиви бонуси и би трябвало наистина да постигнем глобален европейски консенсус относно е, този факт. Няма, разбира се, нищо лошо да се печелят пари от това, че създава богатство. Е, трябва да сме наясно, че богатство може да бъде създавано, така че много, е, много грешно е обаче да се предприемат е, комарджийски рискове с парите на други хора, е, вместо да се управляват тези рискове и да се е, каже, че тези е, средства не трябва, риска не трябва да се увеличава, като се създават, добавят нови рискове в балансите. Вярно е, че когато ти заплащат за печалбите, които си е постигнал в добри времена, би трябвало да споделяш е, спечеленето в е, времена на кризи. А именно в е, трудни времена е, такова споделяне не се забелязва. Е, изказванията най-високо равнище становище, например, се свежда до това, че би трябвало в, е, е, да, се да се откажем от е, стимулиращи контракти на, в краткосрочен план, но наистина един от примерите за негативен пример беше Лейманс, където нашите служителите там бяха обвързали с бъдещето на институцията и въпреки това те не оцениха риска. Така че по отношение контролиране на риска в бъдеще, Нашата политика на е, заплащания, е, на възнаграждение не е достатъчна. Трябва да огледам капиталвата база, ликвидността на институциите, е, би трябвало да проверим, да, да, сме, да, да сме сигурни, че е, управляващите риска също е, получават съответното внимание в съответните организации. Споменахте някои въпроси, свързани с управлението, защото наистина инвеститорите би трябвало да играят много по-сериозна роля в политиката за заплащане и поемане на риск Малко се при... ме смущава то, като казахте за баланса между бонусите и основното е, възнаграждение. Миналата седмица е, някои хора е, наистина, четейки прес, видяхме, че някои хора така правят символични жестове, като се отказват от е, дивидендите си. Други институции, други банки решиха, че ще съкретят е, бонусите, но значително ще увеличат основните заплати. Не смятам, че това е един по-устойчив начин да се управлява една, една компания, защото трябва да бъде възнаградено поемането на риск, трябва да наистина е, дали, е, така че не съм сигурна кой точно подход е най-приемлив. Е, както казах, това става дума за един глобален финансов пазар. Не само фирми, не са, фирмите също, не само финансови институции работят на глобален пазар и трябва наистина да създаваме правила в Европейския съюз, които стигат по-далеч от настоящето. Трябва да работим е, по, посока създадена от Европейската е, е, банка. Мисля, че в дебата по капиталовите изисквания стана дума за това. В Великобритания обявих, данък върху дивидендите, върху бонусите, всичко това са е, отделни е, средства. Благодаря. Карл Егланд. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че е жалко за докладчика да е последен. Преди 10 години нямаше да се занимаваме с тази тема. Затова нека се надяваме, че някои браншове наистина ще действат по-разумно, когато са изправени пред рискове. Но трябва да приемем и някои препоръки. Те са необходими. Ясно е, че е, такива препоръки са нужни. Това показаха последните развитие. Но тези препоръки трябва да са добре балансирани в съответствие с, с, с директивата за альтернативните инвестиции. Защото има и една такава популистична агенда в обществеността, която се котира в обществеността и това упражнява върху нас един е, доста силен политически натиск. Трябва да се види как да се регулират определените елементи трябва да помислим до каква степен трябва да, да, да се формулира такава препоръка, защото в различните държави членки политическата култура е различна. Например, в моята страна аз не бих имал, не, не бих се породили проблеми с една такава препоръка, но трябва да внимаваме да не прекрачваме определените граници. Има рискове и то това са системни рискове в, при финансовите услуги и тези рискове опират до бонусите. Освен това има и причини за създадените системи на възнаграждения в дадените предприятия. Тези системи за бонуси не са създадени просто за да се възнаграждават прекомерно директорите. Тези системи съществуват за да поддържат е, модела на социалната държава, да го поставят на една широка основа. Естествено, заплатите са прекалено високи, но нека си припомним основната концепция, когато говорим за обвързващи критерии. Е, хубаво е да има национални надзорни органи, които също да се занимават с тази тема. Хубаво е, ако от е, тази препоръка тази препоръка провокира и нови отговорности за държавите членки, за това обаче ще са необходими и нови ресурси. По принцип смятам, че би трябвало да успеем да да постигнем баланс между всички тези елементи. Както казах, обаче трябва да вземем предвид и популизма и политическия натиск. Благодаря, господин Нитрас. Chciałem podziękować panu e, El Kadrui za bardzo wyważone. Искам да благодаря на докладчика за неговия много внимателно балансиран подход към проблема. Искам да. Дали бихме. Чуда се дали бихме обсъждали този въпрос, ако не беше економическата и финансова криза. Тук става дума за прозрачност и за а, това, което широката общественост научава относно възнагражденията. Дали те ще да бъдат достатъчни, ако не беше кризата? Трябва да се опитаме да възпрепятстваме действието на механизми, чието зловредно въздействие пролича ясно по време на кризата. управлението трябва да изхожда от пазарните и други условия, такива каквито те се проявяват. Защото очевидно по време на криза виждаме институции, които въпреки, че няма стрикни правила по отношение на възнагражденията, които те отрежат на своите служители, не са изпаднали в затруднено положение. Трябва да се ръководим от това, което самия живот ни подсказва. Очевидно, че възнагражденията в държавните предприятия е, е съвсем различно от начина по който се формират заплащането в е, частният сектор. Обаче нещата се променят, когато на тези частни предприятия се дава държавна помощ. Тогава може справа да се очаква заплащането да бъде регулирано и в тях. Но аз бих призовал внимателно да отделим онези предприятия, онези фирми, които са, така да се каже, в гранично състояние от онези, които наистина заплашват економическата стабилност. Не трябва да създаваме допълнителни тежести за онези, за които не е нужно те да бъдат създадени. Съгласен съм с онези, които смятат, че трябва много внимателно да подхождаме към проблемите в тази област. Защото те са свързани и с конкурентоспособността на европейската економика. Благодаря. Мисля, че вече се казаха повечето неща, които могат да се кажат. Това е, разбира се, един така разумен подход към заплащанията, не само в банковия сектор, но и в други финансови организации. Мисля, че докладът очертава една доста широка област, върху която можем да помислим. Разбира се, необходим, необходимо ни е така и експертно мнение, защото въпроси са сложни. Е, едва ли трябва да даваме предписания, конкретни предписания. По-скоро трябва да формулираме принципите, към които трябва да се придържат страните членки. Мисля така, че също така не трябва да забравяме главната цел. Главната цел не е етична, въпреки че етичните въпроси не трябва да бъдат пренебрегвани. Много ясно видяхме това по време на финансовата и економическа криза, защото очевидно, че някои от нашите колеги, които търгуваха, играеха на пазара, като че ли бяха забравили позабравили въпроса на етиката. Но наша главна грижа трябва да бъде защитата и укрепването на нашите финансови институции. И затова най-добре е да изхождаме от принципи. Има е, няколко ключови въпроса. По-голяма отговорност е, от страна на акционерите, някои от тях направо не се интересуваха от това, което става, освен интересуваха само от парите, които получават. Напълно съм съгласна, че е необходимо по-активно участие на инвеститорите. Те трябва да участват по-активно в управлението и в решаването на тези въпроси. Пак ще кажа, не трябва те да, или който да е друг, да предписва какви да бъдат възнагражденията. Но добре е да се получим от опита на Холандия, където има форуми на заинтересованите страни, които обсъждат тези въпроси. От там могат да се родат полезни идеи. Необходимо е много по-голяма прозрачност, защото колкото по-прозрачни са нещата, толкова повече дружествата няма да взимат решения, които са било извънредно рисковани, било са популистски по своята същност. И нещо, което се спомена тук, че очевидно печенето на пари само по себе си в никакъв случай не е нещо осъдително. Мисля обаче, че трябва да има много ясни указания а, по отношение на политиката в областта на възнаграждението. Защото банки, много банки казаха, че тази година няма да раздадат а, премии. Естествено, че не трябва да имат а, премии, след като а, са били пред банкрут, трябвало е държавата да ги спасява. Но в този доклад ние трябва да се постараем да помогнем за променянето на културата на възнагражденията в областта на финансовите услуги. И пак ще кажа, трябва да подхождаме принципно, защото всякакви по-подробни предписания не само няма да помогнат на 27-те страни членки, ние трябва да дадем така ясен сигнал, ясно да покажем на финансовите е, дружества и на финансовите, на всички действащи сектора на финансовите услуги, че ние нямаме намерение да приватизираме е, тези проблеми, нито пък е, е да, е, нито пък и да им предписваме какво да правят. Общо взето подкрепям идеите на докладчика. Свен, съвсем накратко. Изненадах се от някои бележки, според които е, този, е, това се създаде в резултат на популизъм или дори, че то застрашава, подкопава конкурентоспособността на европейската економика. Наистина, анализа на кризата показва ясно, че е, е имало достатъчно е, стимули за прекалено поемане на риск, на прекалено голям риск. И трябва да има регламент, трябва да има правило, което да попречи е, на изграждането на такъв краткосрочен стимул е, отново. И аз е, наистина виждам, че механизма, така, този здравомислещ механизъм не функционира в държавите членки. Тук не става дума за популизъм, не за застрашаване конкурентоспособността на Европа. Напротив, това би помогнало на конкурентоспособността на европейските компании. От кризата научихме, че решенията за възнаграждение, които е, управителните съвети на банките или надзорните съвети на банките е, вземат, тези решения не са в интерес на, е, на акционерите, нито пък на економиката като цяло. Така че когато разглеждаме принципите залегнали в документа на комисията, наистина те са доста неясно формулирани, доста мътни принципи, които не заслужават дори и хартията, на която са написани. Така че трябва да сме точни. Ако кажем необходими е, са ни, е, необходима ни е политика за възнаграждение, която е дългосрочно и зависи от е, заплащането, тогава ще кажем, че дългосрочната политика зависи от бизнес цикъла. Колкото е по-кратък този е, цикъл, толкова е, е, стимула за такъв за заплащане ще остане. В Германия имаме ново законодателство, според което три години е срока. Три години обаче са много кратки, за да се избегне това в при един възход прекалено, да се поемат прекалено големи рискове. Така че ако има една гъвкава част от е, възнаграждението, това трябва да е пълен, един пълен бизнес цикъл, в който да бъде поставено. Втория принцип е, се разбира от само себе си, ако има една гъвкава част, тя трябва да върви и нагоре и надолу, положителна и отрицателна посока. И трето, трябва да има ясна граница между е, е, ограничение за гъвкавата част при заплащането, например 25% от е, цялостното заплащане. Но основният въпрос, трябва да подчертая, за е, преодоляване последствието от кризата е не толкова нивото на възнаграждение, а необходимостта да се сложи край на тази култура на поемане на прекомерен риск и да се компенсира това с политика на възнагражденията и да се възприемат и въведат правила, в, за които стана дума и във вашия, и във вашия доклад, доклад. Правила, които да са точни, обвързващи, ясни, а не е, двусмислени и да не е, отклоняват вниманието от последствията от кризата. Благодаря. От името на докладчика е, понеже той трябва да отиде да докладва пред комисията по транспорт, е, но негови колеги и сътрудници ще си отбележат, ще водят бележки за останалите изказвания. Накрая ще помоля за обобщение. Сега Жан Пол. Съвсем накратко, госпожа председател. Доста много говорихме по въпроса за заплащането доста говорихме за виртуалната и реалната економика. Въпросът, който се поставя, има ли е, легитимност за толкова високи заплащания по отношение на приноса на тези хора, реалния принос на тези хора към обществото и към економиката? Най-добрите ни инженери, най-добрите ни математици, най-умните е, хора предпочит, биха предпочели днес да бъдат трейдери, а да бъдат борсови посредници, наместо да проектират машини или нещо друго. Това е въпроса. Ако примерно една банка, като Societe General, френска банка, а, знаете, че а, тя се споменава често, тъй като беше уволнен председателя когато той е, беше а, а, директор на банката, неговата заплата беше 300 отгоре надолу. Значи възнаграждава се онези, които поемат рисковете, получават а, след това бонусите. Мисля, че а, трябва да си зададем въпроса. Аз не искам в никакъв случай да се съсипват онези, които работят, но трябва да има така някаква честна, някаква справедлива пропорция между това, което допринася човек и това, което получава като заплащане. А, примерно, утре, като говорим за хедж фондовете, ще ви кажа, че ако това го направите, всички ще избягат в Дубай. А, не искам това да става, разбира се. Благодаря. Аз не присъствах на представенето на докладчика, за съжаление, но искам да кажа нещо по повод на това, което чух от колеги. Важно е ние като представители на гражданите на Европейския парламент да се заемем с тази тема, защото нашите граждани не разбират това ексцесивно възнаграждение, тези огромни бонуси, които се дават в банки, които фалират, а някои от тези банки биват подкрепени. Това генерира едно поведение, едно рисково поведение. И хората се питат, защо трябва да подкрепяме с публични средства банките. Трябва да преосмислим отношението си към банките. И аз мятам, че нещата не са никак прости едва ли ще може да овладеем ситуацията само с правила. Препоръката на комисията е добра, има добър подход. И в Холандия ние имаме определени правила за банките, но при бонусите взимаме при, трябва да вземем предвид, че трябва да има ед, една определена граница в Европа за бонусите. Не зная дали е правилно а, държавите членки да поемат водеща роля в а, раздаването на бонусите. Не зная обаче дали е правилно дали трябва да се създаде един общностен орган, който да контролира а, спазването на правилата на европейско равнище. Но съм съгласна с колегите, че не трябва да създаваме прекалено строги, прекалено ограничаващи правила, които които да ограничават развитието, например облагането на данъците, е, облагане на, с данък на бонусите, това едва ли е, в, а, истинско решение, както това се прави в някои страни. Трябва наистина да имаме една общностна стратегия в Европа. Благодаря, Едвард. Днес обсъждаме астрономическите възнаграждения, но не на а, филмовите звезди, на певиците или на футболите. Те са наистина абсолютно безумни. Обсъждаме възнагражденията на онези, които работят в финансовия сектор. Има причина за това. И аз, както господин Козец каза, съм се тревожи от това, че най-добрите ни умове, наместо да проектират е, или пък да работят в някои от полезните професии, отиват да работят в финансовия сектор, именно поради тези високи е, заплащания. Това се отразява и може да се види в нашите университети. Някои факултети направо не могат да наберат е, студенти, докато финансовите факултети винаги е, преливат. Ами, е, Откъде идва способността на сектора да изплаща тези възнаграждения? Разбира се, когато балонът се надуваше, естествено всички се втурнаха към този сектор. Когато балона се спука, знаете, че някои от тези, които работиха в банките, знаем, че някои от тези, които работиха в банките, започнаха да занимават градинарство или с всякакви други такива странични денности. Значи, същината е на това, че ние изградихме една промишленост, която боледува. Тя мислеше, че ще може да се справи сама, не можа да се справи и след това трябваше сметката да се плати от дънокоплатеца. Това е в края резултатът. Значи, като разглеждаме нещата в тази светлина, необходимо е да се запитаме дали тази практика ще продължи към а, крайностите, към крайностите в поемането на риск, а, на които бяхме свидетели по-рано. И нещо друго, може да го наречете популизъм, но трябва да вземем предвид какво мислят и чувстват хората. В край на кращата те са дънакоплаците. От техния джоб се взимат средствата, за да могат да се спасят тези институции. Не трябва да се чувстваме виновни. Ние представляваме тези хора, те са данокоплаците, те платиха сметката. Значи е, има всички основания да се опитаме да намерим, формулираме принципи, които са приемливи а, за всички. Извинявайте, малко закъснях, госпожо председател. От 8 часа сутринта съм, чакам на летището. Мисля, че наистина трябва да реагираме. Необходимо е да реагираме. Разбира се, че трябва да бъдем обаче внимателни и да подхождаме балансирано към всичко това. У нас, в моята страна, въпросите се обсъждат но предлаганото законодателство ще се отнася не само до банките, не всички от тях са виновни, не всички са се а, провинили, но то е насочено и към малките търговски дружества. Тоест ще се получи едно общо увеличаване на заплатите, защото системата на премиите изглежда е неприемлива. Не трябва да забравяме, винаги сме го казвали, че не може едно решение да се прилага навсякъде. Няма подобно разковниче. Надявам се, че ще стигнем до балансиран подход. Наистина не трябва да сме един популисти, но съм съгласен с преждеговорившия, че у нашите накоплаци се надига недоволство, с което трябва да се съобразяваме. Аз имам няколко коментара, ако позволите. Говорихме много тук за риск и можем да попитаме надзорниците, да поискаме от тях и да, да направят правила, които изискват е, е капиталов, капитали, е, ликвидност и така нататък, за да сме защитени ние и финансовите институции от риск, колкото е възможно. Но сега ние се разпростяхме в една друга сфера етика, морал, култура е, стигнали сме до етапа, когато не можем да кажем, че всичко зависи, е, че всичко е в ръцете на надзорниците. Е, разбира се, е, много трудно се регулира поведение, е, така че предложения е, да се внесат, е, да се въведат е, структури. Е, съвети, бордове на е, акционерите. Мисля, че това, за да се въведе някакъв ред на културно лично, мисля, че това е, е, са добри ходове. Е, така че на този е, етап няма да е достатъчно обаче това за някои финансови институции, като банките. Има разлика, ако си компания, която е, продава акции на борсата или финансов, е, в е, финансовия сектор, където сбъркаш нещо и не трябва да бъдеш спасен. Това е различно от сектора, в който независимо какво е постъпило от денекоплатеца, всичко трябва да се поема от денекоплатеца. Е, така че би трябвало да, да сравним това с печалбите на финансовия сектор, да видим е, къде се намират. Един важен фактор, ако се върнем назад, да кажем 20 години, е, разликата между най-богатите и най-бедните е била много по-малка. Ножицата много по-малко, отколкото сега. И там е съотношението между степента на, на растеж, на нарастване на тази, на, на, на, тази пропаст, както и степента на нарастване на кредита от тук и способността да се е, е претегля е, кредита за отделни лица срещу това е, какво получават е, тези, които го отпускат и какво получават срещу това. В резултат на финансовата криза сега се намираме в положение, когато трябва да да е, обърнем е, този е, кредит и в, е, в също така паралелно с това би трябвало наистина да реверсираме, да променим е, това съотношение между и тази пропаст между най-богатите и най-бедните, особено по отношение на банките. Много неща се казаха за баланс тук и това е така. Но това идва в момент, когато дори аз като е, либерал трябва да е, така да преглътна да, дълбоко и да, да глътна лок въздух и да кажа не, трябва да се регулира, стига толкова. Аз съм една от тези, които е, е постигнахме това с е, е, наистина с прекалено либерална политика. Е, аз говоря тук за по-древни неща, не е, политически либерализъм, и мисля, че не можем да стварим всичко на гърба на надзорниците и да кажем, да, вие трябва да решавате. Това е, е въпрос на риск. Не става дума само за бонуси, а и за целия пакет на възнаграждения. Аз проявявам интерес към предложения, които се яват както в е, е, в CRD е, или тук, но мисля, че заглавието на този доклад, е, възнаграждение на директори на дружества, като чието ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и така нататък, показва, че не става дума за една универсална мярка. Трябва да диференцираме, да правим разлика между тези компании в финансовите вия сектор извън, но и в финансовия отрасъл. Толкова имам да кажа. Не виждам друг да иска думата. Ще дам отново думата на Одо от името на докладчика, за да обобщи. Благодаря, госпожо председател. И за докладчика от нашата политическа група искам да кажа следното. Искам да благодаря на докладчика и искам да благодаря и на госпожа председателката за а, нейното застъпничество, за ясните правила и на пазара. Мисля, че и двамата докладчици, господин Катраби и госпожа Макрати, се показват колко сме ангажирани с темата. Наистина, ние като комисия за поперични и економически въпроси се занимаваме много сериозно с кризата, защото кризата струва всеки ден на хората огромни суми. Всеки ден хората губи, хора губят работата си изпадат в ситуация, когато трябва да се грижат, да се страхуват за насъщния си. Естествено, държавите трябва да поемат своята отговорност, но и частния сектор също трябва да поеме своята отговорност. Не искам да говоря прекалено дълго, но Искам само да кажа, че и двамата ни докладчици ще вземат предвид е, изказванията на нашите колеги и ще се опитат да ги оползотворят по възможно най-добрия начин. Благодаря. Благодаря, както докладчика каза, аз ще го и повторя. Е, проекто доклада ще се разглежда на 26 април до 10 май срок за изменения. На 1 юни ще обсъдим измененията в комисия на 22 юни за да можем да вкараме доклада на, джу, на пленарното заседание през юли. Благодаря на всички. Закривам заседанието.